Okay. Okay, everybody, we'll, we'll start, because uh, the bad news for you is we've, I've got a few... И така, колеги, нека да започваме. Лошата новина за вас е, че ще... Uh, трябва да намеря начин да вмъкна и няколко съобщения, така че предлагам да променим съвсем малко дневния ред. Точка първа е приемане на дневния ред. След това ще направя съобщенията на председателя. Надявам се, че през това време някои от колегите, които са забавени поради затруднения с пътуването, ще успеят да се доберат до залата. И е, след това ще е, поговорим с министъра. Е, благодаря, приемте дневния ред. Сега съобщенията по отношение на триалозите. На последната среща за клазата Омнибус 2 бе направен, отрязан напредък с регламента ЙОПА. Комисията и съвета приеха няколко технически стандарта в комбинация с клаузата на Комисията по економически и парични въпроси за и по-конкретно клаузата за изтичане. И след това а, се обсъдиха делегираните актови ще има няколко, и ще има няколко а, технически промени. Що се отнася до гаранциите, се, обсъдиха се нещата, но също не е постигнато съгласие. Има и други въпроси, по които няма съгласие. Преход, преходния режим, необходимостта от корелационни таблици и други. Следващия триалог ще се проведе на 3 юли. Що се отнася до европейските фондове за инвестиции, в различни области е, и този въпрос бе обсъден. Има отбелязан напредък, обаче има и неща, по които не сме се договорили. Има още един трилог, планиран за днес. И накрая а, още един трилог в четвъртък бе проведен. Бяха разрешени почти всички въпроси, с изключение на един основен въпрос, който се появи в медиите. Някои държави членки не искат да предоставят данни за обществените задължения и по-конкретно пенсиите. Става дума за извънредните пасиви. Бе е, издадено съобщение до медиите с е, информация, че преговорите са преустановени, тъй като председателството а, не е успяло да получи достатъчно информация по тази точка. Нещо, което а, трябва да подчертая тук, не е по вина на председателството и от тук нататък трябва да излезем с предложение. На този етап сме стигнали е, по отношение на триалозите. Нямаше триалози миналата седмица по директивата за капиталовите изисквания. Има още два трилога, които предстоят следващата седмица. И така с това, а, нека да приветствам в нашата комисия министъра по економическите въпроси и вътрешните работи на Дания. Както обикновено, осъществяваме размяна на мнение с министър, представляващ председателството във връзка с триалозите и препоръките публикувани на 22 юни. А, доста скоро бяха публикувани, така че може би е твърде рано да се обсъдят в подробности, но имаме и още една среща на 2 юли. Сигурна съм, че някои от вас вече са готови с коментари, но а, и не знам дали е добре да искаме отговори преди да се обсъдим нещата в подробности в съвет. И така давам ви думата, госпожо министър, за 10 минути. Благодаря ви много, че сте тук. Well, thank you very much, uh, President, uh, honorable members. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми дами и господа. На с голямо е, желание очаквах тази възможност да проведем дебат на този етап, който е много важен и за еврозоната, и за Европейския съюз като цяло, тъй като предстои среща на върха, предстоят е, на дебати за финансовия съюз и мисля, че е добре да поговорим и за това какво сме постигнали в сътрудничеството между съвета, комисията и парламента и какви са резултатите, които ние сме постигнали във връзка с економическото управление и фискалната консолидация като цяло. Надявам се, че можем да използваме тази възможност, за да обмислим постигнатото до сега тези първи 6 месеца на годината бяха ръководени от датското председателство. А, а, те се характеризираха и с криза, и с първия, първото европейско полугодие. Нашите приоритети бяха економическо управление, регламентиране на финансовите пазари и данъчно облагане. По отношение на економическото управление, то беше в сърцевината на економическите дебати а, а, през а, в, в последно време, много добре знаете това, още с, с пакета от 6 законодателни акта започна да се работи по тази е, тема и, и нашата основна задача бе да се занимаем с приложението. Целта ни беше, след като са взети едни добри, е, добре аргументирани решения, да се пристъпи към тяхното предложение. След това се излезе с едно допълнително законодателно предложение, така наречения пакет от две законодателни мерки, където има е, които имат за цел да постигнат е, по-тясно сътрудничество и наблюдение на паричните политики на държавите членки. Съветът постигна бързо заключение на 26 феврари. От тогава очаква е, резултатите от разискванията в парламента. Надявам се, че е, всички са наясно, че приключването на преговорите по този законодателен акт трябва да стане възможно най-бързо, защото се надяваме мерките да се задействат още през септември тази година и няма как а, а, да проведем допълнителни разисквания с парламента а, до края на нашето председателство, което изтича, но се надяваме, че те ще бъдат довършени заедно с кипърското председателство. Второто нещо, свързано с економическото управление, е първият, е, първото европейско полугодие. Е, в тази връзка има доста нововъведения, проведе се економически диалог с Европейския парламент и смятаме, е, и аз смятам, че това е много важен инструмент, който дава възможност да се направи полугодието по- видимо и да се координират по-добре политиките и работата между институциите. В пакет от 6 законодателни мерки се въвежда принципа а, а, за спазване или обяснение. А, comply or explain, някой го нарече complain or explain – Наскоро то се оплачи се или обясни. При всички положения комисията почти не е променила своите препоръки по отношение на полугодието. Има нова, няколко нови процедури. И а, там, където съветът е на различна позиция от комисията, ясно е разяснил своите аргументи. Най-голямото нововведение на пакет от 6 законодателни мерки е новата процедура за макроекономическите дисбаланси. Това е, е новото съкрещение М и Б на латиница съкрещение, което се опитвам а, е, да избягвам, защото а, е, не трябва да се говори само съкрещение. Твърде много го правим. Най-важното тук е, да се вземе предвид, че превентивните разпоредби са, препоръки са вече е, взети предвид и имаме много по-добра готовност за предотвратяване на кризи. Включихме конкретни препоръки страна по страна на, на ЕКОФИН на 22 юни и през юли е, пак а, на заседание на Екофин ще а, продължи работата по тази тема. По отношение на втория приоритет регулиране на финансовите пазари. По време на последните 6 месеца председателството се занима с няколко предложения за финансови е, е, за фи, е, регламентиране на финансовите пазари. И е, сме доволни от това, че сме отбелязали доста голям напредък по амбициозната програма за финансовите услуги е, на Европейския съюз. Успяхме да постигнем съгласие с Европейския парламент по ЕМИР. Става дума за извънборсово предлагани деривати а, и други. И а, така ще се постигне по-голяма сигурност в тази област. Има и няколко триалога, които започнаха с Европейския парламент и по други предложения. Едно от тях е особено важно. Става дума за капиталовите изисквания те са един от най-големите е, приоритети е, по отношение на е, финансовата регулация за датското председателство. И както знаете, успяхме да постигнем обща позиция в съвета в средата на май. При преговорите между съвета и парламента доста неща вече са обхванати и то за доста кратко време, но Едно от нещата, които ме безпокои, е, че много вероятно няма да успеем да се договорим по много въпроси преди лятото с скоростта, с която се движим сега. Много жалко е това и всички трябва да направят малко повече усилия, за да напреднем и по тази тема. Продължаваме, приключихме работата и по някои други предложения. Става дума за директивата за прозрачността, за директивата за ипотечните кредити и за регламента за агенциите за кредитен рейтинг. Много се радвам да ви, че вашата комисия прие доклада си за Агенцията за кредитен рейтинг миналата седмица и е, съветът вече е готов за преговори. По отношение на третия приоритет, е, данъчното облагане, датското председателство обърна особено внимание на въпроса за данъка върху финансовите операции. Имайки предвид значението на тази тема, датското председателство положи много усилия, организира множество срещи на работната група. Имаше 6 такива срещи, за да се приключи техническото разглеждане на предложението. Бяха организирани няколко политически дискусии в рамките на съвета по економически и финансови въпроси. Обсъдихме данъка върху финансовите операции и на е, миналия петък е, на Екофин и е, стигнахме до важни резултати. Първо, установихме, че не всички държави членки подкрепят това предложение, а това предложение, по което е необходимо единодушие. Това означава, че предложението в настоящия си вид няма как да бъде прието. Второ, установихме, че някои държави членки са готови да обмислят възможността за задълбочено сътрудничество. Дали или не това ще се случи, ще е, е, зависи от е, конкретния данък, който ще се обсъди. Едната възможност е да се работи стъпка по стъпка. Първо с а, данък върху акциите, като първа стъпка и след това а, налагане на други данъци. Датското председателство положи много усилия и по облагането на спестяванията. Тема, която е изключително важна за борбата срещу данъчните злоупотреби и укриването на данъци. За тази цел обсъдихме едно компромисно предложение за мандата за преговори с Швейцария и други страни. За съжаление обаче поради ам, несъгласието на две държави членки, мандата за преговори все още не е прият. Председателството ще съобщи за това и на Европейския съвет въпреки че именно от Европейския съвет дойде идеята да се занимаем с избягването и укриване на данъци. Друг важен приоритет за нас е свързан с енергетиката и работихме по директивата за данъчното облагане в областта на енергетиката доста сложна е тази тема. Много големи са различията между позициите в съвета и ще Задали сме приоритетите и работата ще продължи по време на кипърското председателство. Благодаря ви много, благодаря ви е, за цялото ви сътрудничество по време на работата на датското председателство. Благодаря за вниманието. Благодаря ви за сведенията, които ни предоставихте. А сега се обръщам към координаторите или техните заместници от различните политически групи, след което ще продължим с изказвания за привличане на вниманието. И така започваме с господин Жан-Пол Гонзес за НЕБ, Ленана Доминичес за социалистите демократите. Мисля, че Оли Шмидт ще представи либералите, Свенс е, Гибъл от е, партията на Зелените, след което ще продължим по процедурата CatchDI, тъй като другите групи не са представени тук. Жан Пол, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо председател, госпожо министър, предоставихте ни много ясен е, отчет и много ясен обзор за работата на датското председателство – и бих искал да се възползвам от тази възможност да, ви задам няколко въпроса и също така да направя няколко коментара по вашият график за работа. Както знаете, Европа в момента се намира в много сложно положение. Четвъртък и петък минал до седмица се срещнах с финансовите министри от представители на НП и си давам сметка, че ситуацията е много по-тежка, отколкото беше през последните две години. И гледайки вашият график на работа, си даваме сметка кои са най-големите слабости на нашата система за работа. Споменахте нещо за пакета от две законодателни мерки. Аз скоро дълго го познавам. Според мен процедурата се забави доста в парламента. Но едновременно с това трябва да отбележим, че ние никога не сме активни. Ние само реагираме на случващото се след като констатираме, че то вече се е случило. Днес все повече се говори за, баначен, за банков, извинете, съюз. Искам обаче да ви припомня, че през 2010 година, когато обсъждахме въпроса за финансовия надзор в банковия сектор и сектора на, заслователно на страховането, Европейския парламент предложи и създаването на банков съюз. Разбира се, трябва да се замисли въпроса кой ще бъде отговорният отговор. Дали банкови надзорен орган или Централната европейска банка или някой друг орган. Но по това време докладчик беше настоящият министр на външните работи на новото испанско правителство и той предложи всички елементи за създаване на отказ за създаването на този банков съюз държавите членки. През декември 2009 година Екофин трябваше да предостави своята позиция и тогава Екофин се съгласи с всичко, пренебрегвайки факта обаче, че Европейския парламент участва в процедурата по съвместно вземане на решение. Не казвам, че нашето предложение беше идеално, държавите членки се противопоставиха на елементи от него, но целта беше да се създадат три агенции, да се привлекат възможно най- висококачествените кадри. А сега, какво, какви са основните критики към банковият надзорен орган? Именно факта, че в него не работят достатъчно квалифицирани кадри, но това се дължи на решението на държавите членки. А, така че като цяло мисля, че Европейския парламент като цяло се опитва да бъде по-активен, да бъде по-европейски настроен от държавите членки, така да се каже. А, както виждате, има винаги някакви покажи от страна на отделни държави членки за мандат относно Швейцария, например, или по други досиета. И всеки път се оказваме в зададена улица. И положението наистина е много сериозно. Давате си сметка, че нашите гласоподаватели не разбират това поведение. Благодаря ви едновременно с това за работата, която свършите. Тя наистина беше ефикасна, но искам да ви, да ви уверя, че нашият парламент се опитва да работи предвиждайки какво ще се случи за напред, но не му се дава тази възможност. И а, ще повторя нещо, което казах а, в пристъп на гняв срещу журналистите, но ще го повторя сега най, а, най-ясно. Според мен е нечестно фактът, че решенията за това какво ще се случи в Европа се взимат около една маса на вечеря. Мисля, че положението вече е прекалено сериозно и е крайно време държавните политични глави да поемат своята отговорност. Какво ще се случи на Европейския съвет в края на седмицата? Ами не знам, но мисля, че ще, ще се съгласите с мен, че ако нищо не се случи на този съвет, това ще бъде много лошо за Европа. Благодаря ви. Uh, ами, мисля, че това е че това е едно много важно разискване. Вашите думи днес показват, че има голямо разминаване между работата с цел по-добро економическо управление и по-добро по-добър данъчен надзор, за да гарантираме, че всички плащат данъците си. И от друга страна се води един по-общ дебат, който отклонява вниманието от работата, която ние реално вършим. И наистина е жалко, че гражданите не са наясно, че европейските е, институции работят заедно не само за да се справят с кризата, но и за да създадат един по-добре регулиран финансов сектор за едно по- по-съгласувано економическо управление – но те нямат възможност да работят достатъчно добре съгласувано, ако няма добра координация между държавите членки и другите държ... европейски институции. Действително има опасност отново да има един дълъг и труден Европейски съвет. Има Много високи очаквания, че на него ще се постигнат конкретни решения например, чрез даване на по-големи възможности за инвестиране в Европа. Но след 6 месеца на непосредствен опит в работата с европейските институции, мога да ви кажа, че каквото и да е записано в договора, трябва да се търси по-активен триалог между институциите, но също така и по-активен диалог между отделните институции и държавите членки. Имате право, казвате, че вин... като казвате, че винаги няколко държави членки блокират процеса. Но това само по себе си показва, че все още не сме намерили подходящо равновесие между правомощията на държавите членки и правомощията на европейските институции. И в тази област трябва да се положат още усилия, независимо от кризата. Може би не чрез промени в договора, но чрез подобряване и увеличаване прозрачността в процеса на работа. Мисля, че дискусиите по този въпрос ще продължат докато не достигнем до едно по-стабилно и устойчиво положение. Самият факт, че се обръща толкова много внимание на Европейския съвет, показва, че все още не сме постигнали правилното равновесие и че не се обръща внимание на работата, като реално се върши. Председателката думата има Леонардо. Сеньор Мини. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, на първо място искам да благодаря за извършената работа. Тя е особено важна за мен като докладчик по агенциите за кредитен рейтинг. Сега обаче искам да задам два други въпроса, като искам да се позова и на казаното по-рано от Жан-Пол Гозес – той заяви, че съжалява, че се вземат важни решения на определени места, като например на маса, а, или пък а, не се взема основната роля на общностните институции предвид. Аз а, бих казал, че основните решения като че ли още не са взети, а трябва да бъдат взети, защото на 28 и на 29 имаме среща на върха, но според мен а като че ли така кръжи голям дух на песимизъм. А за това ще има ли решение? Искам да ви задам два конкретни въпроса. Първият въпрос е свързан с Банковия съюз и Фискалния съюз. Първо по Банковия съюз. Какво се случва? Знаем, че има различни гледни точки в съвета по този въпрос в навечерието на вземането на тези изключително важни решения. И по-конкретно въпросът ми е свързан с искането на подпо... за подпомагане от страна на Испания за рекапитализация на испанските банки, както и за това как това подпомагане ще се извърши? Каква е конкретиката около него? Например, средствата трябва да отидат в фонда за реструктуриране на банките в Испания. И, е, molti проблеми su има много съмнения и много проблеми обаче по този въпрос. Казва се, че може да има и пряка помощ, която да бъде, се влее пряко в банковата система. Така че искането ми е свързано с дебата, който по-настоящем тече в съвета по този въпрос. Банковия съюз и начина по който спасяван, спасителните фондове, спасителните траншове ще бъдат изпратени, за да има конкретни решения. Следващата точка е свързана с задлъжнялостта, средносрочните планове, както и държавите, които срещат трудности. В момента знаем, че има една заявка, която е подадена от гръцкото правителство за удължаване на сроковете за връщането на средствата. Пак и тук искам да попитам какво се случва в съвета, какво се говори по този въпрос. Ще ми се много да бъда конкретна, но въпросите ви е, като че ли трябва да бъдат насочени към еврогрупата. Това показва, че не само тече дебат за работата на институциите, а и баланса между държавите членки на еврозоната и тези, които са извън нея. Интересите не се делят, между другото, само между тези две групи. Има интереси, които се преплитат. Затова не бива да се мисли, че Европа е разделена на две страни от еврозоната и тези извън. Някои ще кажат а, с усмивка, че имаме еврозона с 2, с 10, с 15, с 20 държави, понеже все пак а, доста повече страни подписаха бюджетния пакт. За банковия съюз всички очакват с нетърпение доклада на господин Ван Ромпой, за да може да се постигне съгласие между държавните и правителствени ръководители, но още нищо не сме видели, дори черновата на доклада не сме видели. Много съображения има много информация и излезе по международните вестници за това как би изглеждал един банков съюз. Така че ще е добре да имаме някаква обща рамка за тези идеи, за да съсредоточим дебата си в конкретиката на този банков съюз и как би изглеждал той. Това ще е добре, ще е добре за Съюза, за парламента, за вашата комисия, за да разглеждате конкретно предложение. След това заявката за подпомагане от страна на Испания за рекапитализация на банките. Отново въпрос за еврозоната, но всички държави членки като че ли приветстваха това решение, защото ако, то, ако системата в Испания е по-стабилна, това ще е добре за всички. Отпускането на 162 милиарда или 100 или 60 не е нещо, което много лесно може да бъде авторизирано, така че трябва да се мине по съответните етапи, такът а, процесите на авторизация. На миналия петък имаше среща на Екофин и трябваше да има предложение на Европейската комисия за разрешаване на финансовите проблеми postpone it because we wouldn't have the Commission present their proposal late, late afternoon. Така ли, обаче предложението е, трябваше да бъде представено късно след обяда. Искаше ни се по-рано да излезе с е, своето съобщение защото проблема за спасяване на определени държави и институции е много важен и за гражданите и не искаме да накоплаците да са тези, които да спасяват банките, ако банките не действат а, отговорно. И това е едно основно послание на комисията в нейното предложение. Надявам се кипърското председателство а, да го направи приоритет, защото чакаме отдавна и на неформалния екофин в Копенхаген го обсъдихме. Искахме комисията да излезе с такъв документ. Това е необходимо и за да има обществен дебат, а и за да знае финансовия сектор какви ще бъдат плюсовете и минусите. След това програмата за Гърция. Това също е в ръцете на Еврогрупата. Все още не, няма заключение по въпрос, доколкото аз съм запознат. Ще продължа в този стил докато минем през всички политически групи, но може би трябва да ускорим нещата, Оле. Thank you very much, uh, Madam Chair and Madam Minister. Uh, I'm replacing Sylvie Goulart. Благодаря ви, госпожо председател. Аз замествам госпожа Силви Голар и ще задам малко по-различни въпроси. В северната част на Европа в момента организираме доста градински партита, тъй като е периода на полярната нощ. И въпросът ми е откъде идват всичките тези пари, които в момента се преразпределят и с цяла Европа. Зададоха ми този въпрос и аз се опитах да отговоря, възможно най-деликатно, разбира се, но наистина ми се струва, че това е основният въпрос, който си задават е, голяма част от гражданите в Европейския съюз. Откъде идват тези пари и кой не накрая ще плати всички тези заеми? Повдигнахте този въпрос, госпожо министър, а именно въпроса за Европа на две скорости. Ние, Дания и Швеция сме в една и съща позиция. Обединеното кралство изглежда вече не иска да бъде част от а, този съюз и най-вероятно ще го напуснат в някакъв момент. Но ние да ни е част от съюза. Мисля, че и гражданите не искат да останат част от съюза. Така че въпросът ми е какво всъщност е въздействието, какво е последствието от всички тези срещи, които се организират Не смятате ли, че факта, че Европа все повече се разделя на две, на две и на две скорости, все повече задълбочава проблемите за нас и в крайна сметка няма ли опасност да се озовем в позицията на Норвегия? Тоест, ние сме част от някакъв клуб, без да сме съвсем част от него, чакаме някъде отвън, но не знаем всъщност какво точно чакаме. Това е въпросът ми и относно еврозоната. Въпросът ми е какво могат да направят държавите, които не са членки на еврозоната, за да повлияят по някакъв начин на, случващото се? И няма ли опасност тези държави извън еврозоната да бъдат забравени един вид. Не смятате ли, че случващото се в момента застрашава цялостният европейски проект? И какво могат да направят, още веднъж питам, за страните извън еврозоната, за да убедят останалите, че всъщност това, което се случва в момента, може да доведе до срив на целия Европейски съюз? Благодаря ви. Първо на въпроса откъде идват парите. Ами, винаги споменаваме огромни суми и гражданите не могат да си представят толкова огромни суми всъщност. Проблемът е обаче, че всички тези огромни суми все пак трябва да дойдат от някъде. Те трябва да бъдат спечелени от някой и държавите трябва да съберат тези средства от някъде най-общо казано, от частния сектор или чрез емитиране на държавни облигации. И никога не бива да забравяме, че когато говорим за огромни суми, гражданите всъщност трябва да продължават да работят, за да създават добавена стойност и да позволяват спасяването на други държави. На второ място бих искал да кажа, че един от приоритетите ни на нашето председателство беше да взимаме възможно най-много решения на равнището на 27 държави членки. Дори когато решение с квалифицирано мнозинство беше достатъчно, ние винаги полагахме усилия да постигнем единодушие, особено когато обсъждахме бюджетния пакт. Знаете, че в крайна сметка 25 държави членки решиха да подпишат пакта и за нас това беше начин да покажем, че Европейския съюз все още може да продължава да взема решение. Успяхме да постигнем това и относно директивата за капиталовите изисквания. Тъй като общата рамка, която ни обединява е единния пазар и финансовата регулация засяга пряко функционирането на вътрешния пазар. Наистина въпросът за, за по-нататъчното изграждане на Европейския съюз е много важен. Дали част от държавите членки ще се объединят в банков съюз, останалите ще останат извън. Въпросът е много сложен и не мога да предвидя какво ще се случи. Може би ще се стигна до банков съюз, който ще обхваща еврозоната и още някои държави членки. Действително, разискванията са много важни но бих искал се върна на нещо, което казах в началото. Колкото повече се занимаваме с подобни общи дискусии, толкова по-малко внимание обръщаме на конкретната работа, която вършим ежемесечно. Трябва да са, а именно чрез тази конкретна работа може да покажем на гражданите, че работим за реално економическо управление. Yes, so, uh, welcome again and uh, I would like to to raise basically two areas. So one is very quick. Съвсем накратко, два въпроса. При вашето председателство за първи път имаме процедура за дисбаланс. Дълъг дебат със съвета протече за нея. И ако погледнем първия кръг, ироничното е, че Кипър и Испания, макар че срещат сериозни проблеми по настоящем, що се отнасят от дисбаланс, не са били подложени на засилен надзор. От друга страна, Германия, една от държавите с най-голям дисбаланс, също не е подложена на такъв надзор. Какви заключения можем да извадим от тук за функционирането на тази нова процедура? Второ, в предложението на председателството не, всъщност сред вашите приоритети а, говорехте за данъчното облагане. Поне в това, което ни представихте. Ако погледна и тегля чертата, директивата за спестяванията е в задънена улица. Съжаляваме много, когато бюджетите са в такова състояние, оказваме натиск върху държавите членки да намалят спестяванията си. Европа не може да им помогне да използват а, а, правомощията си в сферата на данъчно облагане. В програмата на вашето председателство вие подкрепяхте общата корпоративна основа, извинете, общата основа за корпоративно данъчно облагане. След това директивата за данъка върху енергийните източници. Казвахте, че ще е много полезно. Парламентът гледа положително на това. Е, също и директивата за енергийна ефективност. Друга тема е това, но така ли иначе? Ясно е изискването, че изискването за единодушие блокира съвета а, за постигане на най-доброто решение. Знам, че не сте ентусиасти за данък върху финансовите сделки, но какво се случва и с него? Какви са последствията от всичко това? И какви стъпки сте предприеми, предприели активни такива, за да изведете съвета от тази задънена улица и какви ще са препоръките ви за идните председателства, за да може в тази сфера да има преки и ясни действия, а не само някакви извинения. Постоянно се говори за това, че е, има държави, които имат е, свръх сили като Люксембург и Австрия, които пречат на придвижването напред. Мисля, че процедурата за макроекономически дисбаланс е нова. не беше синхронизирана с европейския семестър. Можехме да го използваме още преди отправянето на препоръки. Трябваше да балансираме макроекономическите дисбаланси с годишния растеж, за да може тези процедури да си съвпадат и да има по-структуриран дебат. Може много бележки да се направят за подобряване на тази процедура. Съгласна съм за данъчното облагане. Ако погледна работата ни, много усилия, много часове труд хвърлихме в тази тема, защото смятахме, че компромиса ще бъде нещо много полезно, за да се постигнат целите, които си бяхме заложили. Това добре иллюстрира факта, каква е разликата между европейския подход и националния подход. Трудно се постига обаче компромис. Казахте, в задънена улица сме. Аз не мисля, че трябва да променим от днес за утре единодушието с квалифицирано мнозинство, защото това трябва да бъде прието и пак ще се стигне до такава задънена улица, защото няма как да се гласува. Същата, в която се намираме с тези законодателни актове. Много се надявахме държавите членки да прозрат, че в крайна сметка това ще се случи и ще е по-добре да не се чака, а да се работи, а не да ни застигне онова, което така или иначе идва. Има и американско законодателство по въпроса, така че системата се отваря и е добре и в съвета да бъде направено това. Повдигаме тези въпро... Повдигнахме тези въпроси, работихме усилено, но не постигнахме съгласие по нито едно от предложенията, които говорих днес. Благодаря. So, you, I would like to know what's your consequence of this failure. So waiting on, waiting on and let people suffer because... In... Искам да разбера какви са последиците от а, неуспеха. А, само се чака и в крайна сметка процедурата се проваля. Оле е, каза, че има сериозни проблеми тук. А, не може да се стига до Европа на две скорости. Какви точно са последиците за вас? Научила съм се от опит, че ако с търпение и внимание се работи по дадена тема, нещата ще се е, променят. Не може да се избегне факта, не може да се настои за квалифицирано мнозинство по данъчното облагане. Не и на този етап, но може би и лека по лека, сега като сме започнали тази работа в един момент ще се стигне до това. Все пак в политическите насоки имаме а, напредък по данъчното облагане, но а, за следващото председателство вече а, тази формулировка ще бъде малко по-конкретизирана. И така нататък, и така нататък. С едни малки, но сигурни крачки вървим напред към по-голяма прозрачност и към данъчно облагане на спестяванията. Но ще отнеме време. Иво. Добър ден, дами и господа. Госпожо министър, Позволете ми първо да се върна 6 месеца назад, към първото ви посещение тук. Ние сме от различни политически семейства, но тогава останах с много добри впечатления от вас и е, продължавам да съм с отлични впечатления. Разбира се, е, моята политическа група не е съгласна с всичко, за което се борите, но фактът е следният. Ние можем да си говорим каквото си искаме тук в тази зала, но вън ни чакат избир... избирателите със своите цели, амбиции и желания. Вие бяхте в председателството в много важни моменти. Французите не избираха Сванов президент. Гърция се бореше да сформира правителство. Все още това не е постигнато. Така че съвсем няма да ви се сърдя, ако не успеете да постигнете всичко, което имахте амбицията да постигнете. Е, защото в много случаи просто наистина не е имало начин. Е, бяхте в председателството на Европа в време на много големи трудности и в и извън еврозоната. Видяха се разликите между онези, които искат централизация и онези, които са нени е, твърди противници. Така че е много трудно да се постигне съгласие. И така. Е, времената са трудни. Но тук не говорим за рекапитализирането на испанските банки. Говорим по-скоро за това дали или не държавите членки ще се справят с новите изисквания към държавния дълг. Дали ще успеят да сложат край на увери държавния дълг. И така нататък. И така, моят въпрос към вас е следният. Какви са вашите впечатления след като председателствахте съвета по економически и парични въпроси? Какви са предложенията за реформа? Колко, до каква степен държавите членки са готови да предоставят бюджетна информация и има ли повод за оптимизъм или по-скоро не. И ако ми позволите, ем, разбира се, ем, идеологически сме на различни позиции, но виждам, че през последните 6 месеца ем, може да се каже, че написахте една добра глава в управлението на Европейския съюз. Благодаря и всичко най-добро за бъдеще. Благодаря, благодаря много за тези мили думи. Мисля, че е много важно да се говори за това как си обменят информация институциите, как е, общуват помежду си. Е, благодаря много за положителните коментари. Моят опит показва, че в съвета по економически въпроси участват хора, които са и политици, и човешки същества. И като работихме на втория ден, останах с впечатлението, че има министри на економиката и финансите, които имат усещането, че почти е, съвсем буквално а, държат а, економиката, финансите на страната си в своите ръце и че имат нужда от помощта на Европа, за да се спасят от а, тежката криза. И не трябва да забравяме, че една от силните страни на Европа е и една от нейните слаби страни. Имаме е, голямо многообразие, различна история, е, стотици е, години обединения и войни, но моят опит показва, че сега работим заедно с готовност да поемем тази огромна отговорност да се опитаме да постигнем баланс между националните и европейски отговорности. И мисля, че е много важно отговорните политици във всяка страна да чувстват точно това задължение да направят всичко възможно положението в тяхната страна да се подобри. А то няма да се подобри а, с обединението на, банково, на банковата система. Ще се подобри само ако всички политици си поемат отговорностите и на национално, и на наднационално равнище. Благодаря. Ам, Скоро трябва да приключим, но има трима желащи да се изкажат спонтанно. Мариан Тайсън, Диого Фей и Астрид Люлинг. Ще вземем, ще изслушаме въпросите заедно и след това ще имате възможност да отговорите. Благодаря. Госпожо министър, разподелям вашите безпокойства и тези споделени от колегите ми. Госп... Искам да ви задам няколко въпроса. Първо за общата консолидирана основа за корпоративно денежно облагане и а, също за пакета а, за две законодателни мерки. По първия въпрос а, през април а, постигнахме а, голямо мнозинство по доклада, а, защото а, макар и да не беше лесно, успяхме да постигнем широко съгласие. В работната група, която работи по темата в съвета, се обсъждат технически проблеми. Става дума за конкретния начин, по който се изчислява данъчната основа. много сложен е въпросът за формулата за консолидирането и разпределението. А, и затова моят въпрос е следният. Можем ли да очакваме, възможно най-скоро, да се а, стигне до някакво решение? Въобще, възможно ли е да се стигне до решение при положение, че има 27 различни мнения? След това, по пакета от две законодателни мерки, е, приехме доклада си миналия юни тук в парламента, очакваме а, развитията. Моят въпрос е до каква степен са напреднали преговорите в съвета по въпроса и имате ли някаква практическа позиция, която да позволи триалогът да доведе до добър резултат? Благодаря. Okay, um, Diogo. Diogo. Благодаря. Госпожо министър, нека да ви поздравя за начина по който работихте по време на датското председателство. Искам да ви поздравя и за начина по който изградихте добре, добра работна атмосфера в работата с Европейския парламент и се надявам тя да продължи да съществува и за в бъдеще. Искам да ви задам два въпроса. Първо, по банковия надзорен орган. Говорихме за банков съюз. И моят въпрос е следният. Каква е вашата оценка за дейността на Европейския банков орган през последните 6 месеца? И дали този орган или Европейската централна банка следва да осъществяват надзора? Вторият ми въпрос е, какво е вашето мнение за стрес-тестовете, проведени от банковия орган? орган, особено в е, контекста на Испания. И е, още един въпрос за економически паричен съюз. Той започва да се превръща към бюджетен и банк, в бюджетен и банков съюз. А, предвижда ли се следващият съвет да, да предприеме стъпки към политически съюз? Астрид, заповядайте. Oui, merci, madame. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо министър, аз идвам от една от двете свръхсили, според господин Гиголд, които очевидно блокират реформата на директивата относно данъчното облагане. Ето защо искам да изясня няколко неща. Първо, в по-голямата част от държавите членки се практикува удържането от източника. В е, а, Германия, Швеция и други държави искат е, споразумението да, се, да бъде е, чрез а, облагане на източника. Въпросът е, ако искаме да сключим споразумение в това отношение с трети страни, защо да не го сключим и в рамките на самия съюз? А, относно Европа на две скорости и данъка върху финансовите операции, смятам, че предложението на комисията в настоящия му вид, но вие самата казахте, че вече можем да погребем това предложение и да обмислим едно ново предложение. Но все пак, Предложението на комисията в настоящата му вид е много несправедливо и ще доведе до сериозно изнасяне към трети страни. Знаете, че в Европа не събираме средства чрез данъка върху финансовите операции. И накрая а, бих искал да кажа нещо в, в, смисъла на казаното от Гонзес относно отношението на Европейския съвет. Ако Европейския съвет съвет беше приел нашето предложение по отношение на шесте законодателни мерки. Можехме да приключим с цели този въпрос още през юли 2011 година. Ние искахме да засилим економическото управление, но държавите членки винаги блокират. На тях винаги има отнема няколко месеца или няколко години, за да си дадат сметка, че всъщност ние имахме право, след което те правят предложение в същата насока ми се струва, че ако още тогава бяхте приели нашето предложение, можехме да засилим европейското економическо управление в рамките на пакета от 6 законодателни предложения и тези меки можеха да влязат в сила много по-рано. Имам един въпрос към вас. Какво смятате е, относно ратифицирането на бюджетният пакт? Знаете, че има няколко държави членки, които все още не са ратифицирали този пакт, въпреки че ратификацията по принцип трябваше да се осъществи и преди 1 юли. В Германия, например, наскоро научих, че дори и Бундестаг да ратифицира пакта преди 1 юли, очевидно президентът на Германската република ще откаже да подпише пакта. Така че въпросът ми е как виждате вие бъдещето на фискалния пакт? Well, on the um, CCTB, uh, what we have do is... Относно корпоративният, uh, обща корпоративна данъчна основа, Опитваме се да направим оценка на евентуалните последствия от това предложение. Искаме всички държави членки напълно да осъзнават последствията от това предложение. Може би е слабост от наша страна, но според нас този въпрос е много сложен – и ето защо ние се опитваме да се съсредоточим върху анализите за метода на изчисляване на а, новият корпоративен данък от гледна точка на едно предприятие. А както знаете, едно предприятие всъщност може да има няколко взаимно свързани дъщерни дружества в различни държави членки. Не мога да дам точни предвиждания за това кога ще приключи работата, но мога да ви кажа, че напредваме. Вярно е, че в момента работата ни е основно от технически характер, но този технически анализ е много важен за постигането на устойчив политически компромис по цялото предложение. Относно пакетът от две законодателни мерки, аз не съм в позицията да давам съвети на Европейския парламент, но според мен тези две законодателни предложения са много конкретни и съвсем ясно се движат в насока засилване на економическото управление. Както вече казах, на 21 февруари постигнахме споразумение в Европейския съюз. И една от причините, поради която толкова лесно постигнахме консенсус в съвета, е фактът, че тези две предложения са много конкретни и много лесни за разбиране. И според мен това е, е много полезно и е важно да приемем тези предложения, за да сме сигурни, че бюджетите ще бъдат анализирани и че ще може да даваме по-конкретни препоръки на държавите членки. Според мен е много рано да се говори за конкретна институция, която ще отговаря за евентуалният банков съюз. За момента няма никакво предложение за правомощията на евентуална институция, която ще отговаря за Банковия съюз. мога да кажа само положителни неща за Европейският банков орган. И лично аз напълно се доверявам на стрес-тестовете, които този орган извършва. Разбира се, всяка държава членка трябва да извършва свои собствени сред тестове, но като цяло техните са надежни. Въпросът е, дали ще създаваме първо банков съюз или пък политически съюз е много сложен. Някои държави членки твърдят, че искат еврооблигации и по-голяма политическа съгласуваност. Има други държави членки, които не са съгласни с обединяването на нашите системи. И ми се струва, че ще има още доста дискусии преди да се обмисли толкова важна промяна в договорите и в самото функциониране на Европейския съюз. А относно данъчното облагане при източника, Като цяло смятаме, че е по-добре да има обмяна на информация и на опит, вместо данъчно облагане при източника. Ето защо ние поставяме толкова много внимание върху директивата за данъчно полагане на спестяванията. Според нас това е най-доброто възможно решение за постигане на добри резултати. А относно ратификацията на фискалния пакт, аз лично уважавам националните процедури и никой не бива да подценява и да поставя под въпрос тези национални процедури. Националните парламенти трябва да имат право да изкажат своята позиция относно фискалния пакт. Струва ми че фискалния пакт е една много добра, но и една прекалено прагматична идея. Необщо казваме, че се опитваме да прилагаме в, на национално равнище ангажиментите поети на европейско равнище. И според мен фискалният пакт ще доведе до една много, едно много по-съгласувано економическо управление, защото дава много конкретни аспекти на изискванията по пакта за стабилност и растеж. И затова е важно да получим подкрепа и от националните парламенти за нашите усилия за засилване на общото економическо управление. И накрая, ако мога да си позволя да дам съвет на бъдещото председателство на съвета, то ще бъде да води не само формални, но и неофициални преговори с Европейския парламент. Смятам, че ще е полезно да имаме още по-отворени и по подготовни отношения и по-добро сътрудничество с Европейския парламент. И още нещо да ви благодаря за подкрепата през изминалите 6 месеца. For... Благодаря. Благодаря, че останахте отвъд уреченото време. Много сложна бе работата, много тежка и по наши теми, теми на нашата комисия, наистина се работи активно. Няма да успеем да завършим някои досиета по време на вашето председателство. Те ще преминат към кипърското, но такъв е живота. Това не означава, че някое председателство е работило по-малко или повече. Хубаво е, разбира се, да се завършват определени теми, но е по-добре законодателството да е точно. Благодаря ви. Виждам някои от колегите тук на тъшетата, които са говорили често с мен. Благодаря ви. До последния момент работим с много други триалози. Благодаря. Uh, Съжалявам, че няма да можем да направим пауза, защото закъсняваме. Нека да подновим работата си. Thank you. Ah oui. Next point on uh, our agenda is regarding report on Ще говорим сега за създаване на програма за действие за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014-2020, наречена Фискалис. Докладчик съм аз. Искам а, да ви кажа какво се случи по законодателния процес до тук. Най-вероятно знаете, че имахме заседание на председателския съвет на 16 май, където се реши фискалис да бъде разделен на два законодателни доклада. Единият е фискалис, другия е кастъм или мътни, митници. Има предложение на ЕКОН в този смисъл, както и комисията ИМКО. Освен това, съветът на Европейския съюз има едно вътрешно съобщение, където се потвърждава решението на председателството да се раздели доклада на два законодателни доклада. Също така разполагаме с становището на Комисията по бюджет. Те също поддържат тази идея да се разделят нещата. Едно от една страна фискали, с от другата страна митници. Заключението на средносрочния доклад е положително. Трябва да поздравим Европейската комисия за начина по който програмата Фискалис за 2007-2008-2013, както и програмата за митниците, се прилагат от Европейската комисия. Докладът е пред вас. Сега, по съдържанието на доклада, 61 изменения са предложени, 39 са само технически за разделяне на доклада. Те са представени от Европейската комисия. Ще чуем представителя на комисията за актуализацията за решението на Европейския парламент и съвета. Out of 61 amendments, there are 39 technical. От 61, както казах, 39 са технически за разделяне на доклада, 22 по същество са измененията и сега искам да говоря по тях. Приветстваме предложението на Европейската комисия в програмата Фискалис да се разшири към страни кандидатки, както и потенциални кандидатки, държави партньорки, ако се изпълнят определени условия. Искаме обаче това сътрудничество да се ограничи до данъчното, укриването на данъци и данъчните измами, тъй като програмата има ограничени ресурси и други. Европейската комисия също така смята, че външните експерти също могат да участват. Например, служители от трети страни, представители на международни организации – и мислим, че предложението не трябва да бъде подкрепено, тъй като фискалис трябва да продължи да се съсредоточава върху сътрудничеството между националните данъчни органи, пък и поради бюджетните ограничения, които ще имаме в многогодишната финансова рамка, която ни предстои. Приветствам предложението на Европейската комисия Фискалис да отговаря на настоящото и идното европейско законодателство, за да може потенциалните нови данъци в Европейския съюз и законодателство да бъдат подкрепени, като например подкрепа за искове, свързани с данъци и други налози. Също така имаме предвид и общата консолидирана основа за корпоративно данъчно облагане и енергийния данък. По отношение на бюджета. Предложението на Европейската комисия е свързано с конкретна цифра 778 милиона евро, разделени между митници и фискалис. предложихме и получихме становище на комисията по бюджета. Нашата комисия да не се занимава с конкретната цифра, която току-що цитирах. И подобно на други комисии, които работят а, за бъдещи програми, този доклад не се занимава с конкретното бюджетно предложение. Това ще бъде част от преговорите по многодишната финансова рамка 2014-2020. И така ще се занимаем с цифрите само като примерни. По отношение на делегираните актове и работната ни програма, подкрепяме предложението на комисията където е записано, че ще бъдат дадени права за прилагане на Европейската комисия и годишната програма ще бъде приета по процедурата, описана в регламента за общите правила, за механизми за контрол на държавите членки върху комисията при прилагане на изпълнителните й функции proposal uh, should be Предложението на Европейската комисия трябва да бъде подкрепено, ако основни елементи в него са включени в правния текст, като например разбивка на финансовия пакет по различни части на програмата и ясен списък цели, които да бъдат взети предвид за европейския денекоплатец, а не само данъчната администрация. Получихме становище на комисията по бюджета. Комисията по бюджета иска да се спомене резолюцията от 8 юни 2011 за инвестиране в новата многодишна финансова рамка за устойчива Европа и доклада СУРЕ. Бюджетната комисия се занимава с укриването на данъци и предлагаме в своя доклад точно това, а то е тази програма, която бе много успешна в средносрочен план, да се съсредоточи върху този въпрос за избягване на данъчното облагане. Още едно предложение, комис... бюджетна комисия за индикаторите за представяне. Искаме да имаме такива, за да може да се оцени успеха на програмата. Спирам до тук. Ако искате да чуете становището на комисията, може, но по-добре е първо на докладчите в сянка да дадем думата. Първият е от социалистите. Мерси, месье президент. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, най-напред бих искал да приветствам факта, че конференцията на председателите се съгласиха с препоръките на нашите председател и председателят на Комисията по вътрешния пазар, че трябва да се разделят областите данъчно облагане и митници и отново да се върнем към две отделни програми. За това бих искал да приветствам работата на колегата Столоян. Сто според мен работата му се движи в правилната насока. Основната цел на програмата трябва да бъде гарантирането на по-добро събиране на данъците от данъчните администрации на 27-те държави членки в контекста на настоящите бюджетни ограничения. Ето защо програмата фискалист трябва да подпомогне по видим начин борбата срещу нашите измами и избягването и укриването на данъци, но също така и срещу някои други практики, свързани с нашето облагане в Европейския съюз. Затова сме съгласни и с точка 8 от проекта доклада на докладчика. А относно предложението да се въведат гаранции за с, цел възможно най-добро освояване на средствата по тази програма, смятам, че това предложение е достойно за похвала. И накрая, относно твърдението, че да, че трябва да припомним още веднъж, даже сътрудничество има за крайна цел по-голяма данъчна хармонизация. Благодаря ви. Думата има господин Вовклинг. Е, <clears throat> Благодаря. И аз бих искал да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Няма да навлизам в твърде големи подробности по въпроса, защо бихме предпочели този въпрос да бъде е, разгледан отделно от е, Комисията по вътрешния е, пазара и по економически и парични въпроси. Има някои области в Европейския съюз, където са малко по-хармонизирани от данъчното облагане. С други думи, не сме готови на този етап да премина в тази посока. Господин Солоян, ако действително средносрочният преглед е стигнал до толкова положителни заключения, тогава сега е момента да се занимавам с един по-голям проблем – борбата срещу избягването на данъци и укриването на данъци. Не знам дали средносрочният преглед наистина трябва да е толкова положителен. А, да, действително, положени са много усилия. Обаче трябва да се види какъв резултат е бил постигнат. И трябва да има разлика, да се внимава. Данъчното избягване, избягването на данъци, а, не е нелегално. Просто хората използват въртички в правната система. Съвсем друго нещо е укриването на данъци. И така, освен да се борим срещу укриването на данъци, трябва да се опитаме да затворим и вратичките, е, които позволяват избягване на данъци, включително чрез съвместни усилия, т.е. чрез задълбочено сътрудничество. Споменахте 32 изменения, някои от тях са необходими технически изменения, свързани с разделението, отделянето на митниците от данъчното облагане, но а, е, има и други. Ето, например, прилагате е, поради разходите достъпът за програ... до програмата за... Е, на външни експерти да бъде направен по-труден. Т.е. само хора, които действително участват в проектите, да имат такъв достъп. от една страна изглежда, че това е добра идея, обаче външните експерти, които каним, могат да ни дадат идеи за е, альтернативно решаване на въпросите. Така че не съм толкова сигурен, че това е добра идея. Що се отнася до бюджета, изглежда вашата позиция, че сегашната сума 778 милиона. която следва да бъде потвърдена, е, е сума, която трябва да се остави е, на преговорите по многогодишната финансова рамка. Е, най-вероятно министрите ще настоят сумата да бъде намалена. Иначе е, може да се окаже, че поради това, че разделяме нещата на две, не, няма да получим достатъчно финансиране. И накрая, по отношение на делегираните актове, комисията, както в много други области, се опитва да се извоюва правото да работи с делегирани актове за в бъдеще. Добре, но трябва просто да внимаваме да се сложи някакво ограничение отвъд което не могат да отидат. Не може да се предоставя възможност е, за делегирани актове, която да а, е податлива на твърде широко тълкуване. Благодаря, господин Клинц. Нека сега да дам думата на господин Филип Ламбер. Мисля, че за мен става дума. Добър ден на всички. И така, първо, нека да благодаря на докладчика за това, че ни е, разясни, че програмата се разделя на две части е, митници от една страна и данъчно блага от друга. Знаем е, колко ценна е тази програма. Борим се за сътрудничество в областта на данъчното облагане на много време. Имаме данъчен съюз. Добре, но от Подкрепяме по-конкретно 7, 8 и 22 изменение за из... укри... Е, за избягването на данъци, е, но трябва да имаме предвид, че в е, че, има и незаконодателни текстове, свързани с данъчното облагане. Много от важните елементи, свързани с корпоративното данъчно облагане са включени в а, наредби в държавите членки. Или а, в а, укази, с които се определя политиката в дадената област. И за това, може би е добре държавните а, администрации да имат възможност да си обменят и тези документи. И освен това, за да се е, подобри ефективността на събирането на данъци, ни е необходима прозрачност. Ако системата не е прозрачна, последиците ще са много по-лоши. Е, не само е, от към приходи в хазната, но и от към отчетност пред гражданите. И накрая измененията, които се опитват да разпределят части от бюджета към отделни конкретни дейности, Добре, може да се работи и така, но трябва да имаме яснота защо се прави. Защо 30% за едно, 20% за друго, 10% за трето. И така, като цяло нямаме нищо против идеята, но искаме да разберем а, как е взето решението за разпределението. Това са моите коментари. Благодаря, господин Лампер. Господин Стреджек. Благодаря, господин председател. Нашата позиция по този документ до голяма степен се упрости от това, че се разделиха митниците от данъчното облагане и така всъщност ни бе много по-лесно да формулираме позицията си. Като цяло тя е доста близка до тази на колегите, които се изказаха до тук. Два допълнителни коментара. По отношение на избягването на данъци. Няма да се изненадате е, от нашата позиция, че е, избягването на данъци най-често е резултат от наличието на твърде високи данъци. но това са спорове, които можем да водим дълго време. Въпросът е да се преборим срещу избягването и укриването на данъци или поне да се борим срещу него. Важен въпрос от това за нашата економика. И още един коментар във връзка с казаното от колегата Ламбърт, който напуска залата в момента по отношение на конкретните цифри, т.е. на конкретната сума, която е опомената. Може би и там е добре да има малко повече яснота. Колегата Клинс каза, че може би не е непременно задължително да се споменават конкретни цифри. А, така че, може ли малко повече да разясните този въпрос, за да може да определим и своята позиция по него. Благодаря за работата ви като докладчик господин Хунтис. Господин Хунтис нямаше как да присъства тук днес и а, се оказа, че не може да подготви и коментари, които аз да представя, така че да, днес нямаме възможност да изразим позиции. Господин Йосиф Даскало има думата. Thank you, Chair. Um, first of all, the commissioner... Благодаря, господин председател. Комисията би искала да благодари на докладчика и докладчика в сянка за подкрепата за съществуващата програма Фискали за следващ следващия период от 2014 до 2020 година. Взехме вним... предвид решението на председателския съвет на парламента, в което се предлага да се е, отделят две, двата елемента на програмата Митници и данъчно облагане. Комисията обаче поддържа своята позиция, която е против това разделяне, защото Целта е да се опрости следващото поколение програми за финансиране в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. Все пак, е, имайки предвид е, позицията на Председателския съвет на Европейския парламент, комисията припомня своето право на е, законодателна инициатива и възнамерява е, да представи изменено предложение, което е, да доведе до два законодателни текста и след това да бъдат подновени преговорите между парламента и комисията. Това е позицията на комисията. Сега по отношение на коментарите, направени от изказалите се депутати. Първо, е, малко по-обща информация. е Участието на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки за програмата фискали е бюджетно неутрално, т.е. не се отразява на бюджета. Участието на външни консултанти вече е предвидено в настоящата програма и то се организира е, случай по случай и то в изключителни случаи. Тоест, е, въздействието му върху бюджета е изключително слабо, а същевременно се дават възможности в случай, че имаме нужда от външна техническа помощ, да си я набавим. Що се отнася до годишната работна програма, тя не е предмет на делегиран акт, а по-скоро метка, мерка, мярка по приложението. И в тази връзка, имайки предвид конкретните бюджети, които се определят за различните дейности в новата програма, Комисията смята, че е по-добре да се уточнят категории а, бюджети във всяка годишна работна програма, но не смята, че е необходимо те да бъдат уточнени в правния акт, защото така ще се попречи на съществуващата в момента гъвкавост по отношение на многогодишната финансова рамка. Това е нашата позиция, господин председател. Благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? Ако не, нека само да кажа, че моят опит показва, че в многогодишната финансова рамка за 2014-2020 година. програмата, която обсъждаме, е програма, по която могат да бъдат урязани доста средства. и тя може много да пострада. много повече, отколкото да кажем общата сълскостопанска политика или кохезионния фонд. За това ще работя с докладчиците в сянка, за да се гарантира предоставянето на достатъчно средства, за да може тази програма да постига добри резултати. След направеното от комисията съобщение и възоснова на правило 53 от правилника, комисията по економически и парични въпроси отлага разглеждането на темата до получаване на новите предложения на комисията. Секретарията ще информира депутатите в писмен вид. И така, очакваме предложенията на комисията и след това ще определим нов крайен срок за подаване на изменения от страна на членовете на комисията. Благодаря много. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред. Предложение за регламент на Европейския парламент и съвета за общо европейско право за продажбите. Докладчик е Мариан. Благодаря ви, господин председател. Става въпроса за проектостановище. становище. Каква е главната точка на предложението на комисията? Каква е основата на този доклад? На първо място комисията установи, че има разлики между договорното право в различни държави членки и това представлява препятствие за вътрешния пазар. Ние искаме да премахнем тези пречки и за целта Европейската комисия предлага едно общо право на продажбите с, европейско равнище с цел премахване на пречките за вътрешния пазар. От гледна точка на економическите оператори, от гледна точка на търговски обмен между търговците и търговски обмен между търговци и потребители, целта е улесняване на търговските процедури. А от гледна точка на потребителите, основните облаги ще бъдат намаляване на цените и гарантиране на по-голяма правна сигурност. В какво състои подхода на комисията? Търковското право на държавите членки няма да бъде хармонизирано, но в националното законодателство на различни държави и членки комисията иска да се въведе един вид альтернативно право, което да е еднакво във всички държави членки, което да има факултативен характер. Подчертавам, факултативен характер и то ще се прилага само за някои трансгранични договори. Много е важно да подчертаем. Става въпрос за факултативен режим или тъй наречения режим оптим както економическите оператори, така и потребителите имат правото да изберат втори ли този режим или не. Или с други думи, трябва потребителите ясно да заявят съгласието си, че, за да прилагат този режим с подпис по договора, например. Нека сега да видим за кой вид транзакции ще се прилага тази система. Става дума за трансгранични договори за продажба на материални движими стоки, за цифрово съдържание и за съответните услуги, свързани с цифровото съдържание. Те ще прилага също така за сделките между търговци и потребители и сделките между търговци. А условията да се прилага при сделките между търговци е една от страните да бъде малко или средно предприятие. Държавите членки могат, ако искат, да решат обхвата на този режим, но за момента ми се струва, че това е че е прекалено рано да се обсъжда този въпрос. Аз разгледах предложението и се опитах всъщност да набележа няколко идеи, с които да започнем разискванията в рамките на нашата комисия по економически и парични въпроси, след което да дадем нашето становище за изготвяне на един изчерпателен доклад. нашата цел е да изготвим становище, т.е. ние имаме ограничени правомощия. Вече компетентни комисии са по вътрешен пазар и защита на потребителите. Затова ми се струва, че не бива да се съсредоточаваме върху техническите аспекти на предложението, а да разгледаме економическите въздействия на това предложение. Трябва да видим каква е добавената стойност и европейска добавена стойност и какви са облагаите за търговците и за потребителите. Ето защо не смятам, че трябва да разглеждаме предложението член по член. Всъщност, аз лично се съсредоточих върху встъпителната част от предложението, където се прави обзор на основните елементи, които то съдържа. И също така се опитах да се съсредоточа върху економическите облаги и предимства на този текст. А по техническите експерти на текста, мисля, че по-добре е да оставим тази работа на двете компетентни комисии Комисията по вътрешния пазар и Комисията по правни въпроси. Първоначалните ми изводи са следните. Според мен комисията е прекалено оптимистично настроена. Вярно е, че има пречки, свързани с националното законодателство в областта на договорното право на различните държави членки, но не мисля, че увеждането на този общ европейски режим ще донесе очакваните от комисията оплаки. Мисля, че комисията има прекалено големи очаквания от това предложение, но все пак ние подкрепяме това предложение. Целта, както винаги, е премахване на всички възможни пречки пред вътрешния пазар с цел насърчаване на економически растеж и създаване на работни места. Но с това трябва да, останем, трябва да бъдем предпазливи. Трябва лекарството да отговаря на тежестта на болестта. Или, за които ми казано, но Новият режим, който се предлага и разходите свързани с неговото прилагане не бива да надхвърлят разходи, постичащи от разминаванията в договорното право на държавите членки в момента. Както вече казах, този режим ще бъде с факултативен характер и затова той трябва да бъде привлекателен за търговците и потребителите. Най-напред трябва да изчислим каква е цената на съществуващите в момента режими. Знаете, че беше прията миналата година новата директива за правата на потребителите и тя ще бъде транспонирана в националните законодателства и а, ще влезе в сила едва на 13 юни 2014 година, т.е. след края на мандата на този мандат на Европейския парламент. Но също така и две други законодателни предложения, относно е, извънсъдебното разрешаване на споровете и онлайн разрешаване, альтернативното онлайн разрешаване на споровете. Все още се работи по тези две важни предложения. Не бива да забравяме и регламент Рим 1, който е свързан с частното право и че през 2003 година е предвидена оценка на регламент Рим 1 и в частност на прилагането на член 6. А член 6 е свързан с правото, което се прилага в договорното право. Ако сключващия договор страни изберат дадено право, в такъв случай, ако всъщност не е направен избор на правото, се прилага правото на потребителя, е стига това право да гарантира по-висока степен на защита на потребителите. Въпросът е как се прилага тази разпоредба и как се тълкува член 6 на регламент Рим и как този член ще е свързан с а, това конкретно законодателно предложение. И анализът на връзката между този член от регламент Рим 1 и това предложение ще покаже дали а, всъщност това ново предложение на комисията има добавена стоеност или не. А, също така, когато говорим защита на потребителите, обикновено крайната цел е пълна хармонизация на законодателствата. В този случай обаче няма подобно желание нито от страна на Европейския парламент, нито от страна на а, различните заинтересовани страни. Самият факт е, че в това предложение се включва и договорното отношение между търговци е положително развитие, особено когато а, говорим за малки средни предприятия, защото действително малки средни предприятия често са в необлагодетелствено положение в а, преговорите с по-големи търговски субекти. И действително трябва да се опитаме да намерим начин да защитим малките предприятия в процеса на преговори с големите предприятия. И трябва да вземем предвид и становището на самите представители на малки предприятия, които а, подкрепят, които искат по-голяма различна защита. И за това като цяло съм съгласна с тази част от предложението на комисията. Има обаче и а, редица въпроси, които трябва да бъдат доизяснени. В това предложение не са засегнати съществени части от договорното право. Наш, нашата комисия трябва да се занимава с този въпрос. Това е работа на комисията по правни въпроси на парламента. Но все пак ми се струва, че тези неясноти трябва да бъдат изчистени, защото целта на комисията е да, да засили правната сигурност. Ето защо, ако под изберем да подкрепим това предложение, т.е. това въвеждане на вторично право, то трябва да сме сигурни, че да гарантира максимална правна сигурност и трябва да гарантираме, че трансграничните договорни отношения се извършват при пълна прозрачност и максимална правна сигурност. Ако тази нова система не гарантира тази правна сигурност, то тя няма да има добавената стойност, която се очаква от нея също така и конкретни елементи от а, това предложение, като например съображение от 27 от преамбюла, което не е достатъчно ясно и което трябва да бъде разгледано по-внимателно. Освен това, това предложение изключва финансовите услуги. Ние поискахме това изключване в Зелената книга и в предишният етап на консултации, но ми се струва, че чрез изменение трябва още по-ясно да се разпише в текста това изключване на финансовите услуги. Предвижда се и е, въвеждането на типови договори и Европейския парламент държи на това бива да забравяме, че операторите, които ще прилагат на практика този режим, а именно организациите на предприемачите и организациите за защита на потребителите, искат да имат типови договори. Те са много важни, за да могат гражданите лесно да използват този вид типове договори, ако пожелаят да го сторят и да са сигурни, че те им гарантират пълноправна сигурност. Ето защо комисията трябва да работи по изготвянето на подобни типове договори в сътрудничество с представители на предприемачите и представители на организациите за защита на потребителите. Също така комисията трябва да предвиди и възможност за предоставяне на специфични обучения за представители на представителни организации, например, за да могат те да са запознати с функционирането на тази нова система и да могат да я препоръчват на своите клиенти. конкретните подробности могат да бъдат разгледани в, на следващото ни заседание. Вече споменах един важен елемент, именно връзката между член 6 на регламента Рим 1 и това ново предложение. Също така не са точно ясни членове 8 и 9 от регламента. Задава се въпроса какво ще се случи, ако потребителят не е напълно и е наясно на тази нова система. Какви ще са възможностите за обжалване на този режим, например, в рамките на този режим. Извинявам се, господин председател, че навлязох в толкова много технически подробности, но предложението е доста сложно от правна гледна точка. Опитах се да бъда максимално ясна и се надявам докладчиците в сянка да ме подкрепят и да се съсредоточим само върху економическите аспекти на предложението, без да засягаме правните подробности на това предложение, защото това наистина е много интересна работа за юристите с натвоение очаквам реакциите и мнението на докладчите в сянка и на членовете на комисията. Благодаря ви, госпожо Тисен. Започваме с докладчиците в сянка. Благодаря ви, господин председател. Подълно на методът ни на работа за предложението за общото данъчно облагане за дъщерните дружества и дружествата майки. От една страна искаме да се въведе брак за възможност sujet-là, quoi. Donc je pensais qu'on était passé à l'autre sujet. Yeah, I'm sorry. Il me semblait bien que c'était pas mon sujet. Is draft opinion. Да, наистина, аз имах чувството, че не е това въпросът, по който исках да си изкажа. Председателят, добре, много ви благодаря. И извинете, че не уточнихме за какво точно говорим в момента. Also, liebe Kollegen, ähm, ein paar kurze Kommentare. И така, скъпи колеги, бих искал да направя само няколко коментара. Първо, всички си спомняме, че миналата година Марио Монти изготви изчерпателен доклад относно вътрешния пазар. И в него се казва се, че има сериозен потенциал за економически растеж, свързан с доизграждането на вътрешния пазар и улесняването на търговски обмен в рамките на вътрешния пазар. И тук ни се предлага един проект за факултативен правен режим, който да се добави към националните законодателни разпоредби. Това е средство за по-добре, по-ефикасно възползване от възможностите на вътрешния пазар. Ето защо приветстваме това предложение и се надявам, че то ще бъде приложено в най-кратки срокове. А сега по въпроса дали проектът ще функционира на практика или не, това не зависи от нас, зависи от търговците, най-вече от малките средни предприятия, а също така и от потребителите. Те ще решат дали ще изберат да използват а, този нов режим или не. Но е вярно, че онлайн търговският обмен се увеличава и че за едно малко или средно предприятие никак не е лесно да развива търговска дейност е, в другите държави членки, ако всеки път трябва да съобразявате с различни правни изисквания. Подобен, подобна дейност е свързана с допълнителни разходи и ако успеем наистина да се разберем за една подобна трансгранична факултативна система, която да се прилага към договорното право, това определено ще улесни живота за доста економически оператори. Съгласен съм също така, че на първо време трябва да се организират редица обучения и семинари в подкрепа на този факултативен режим. И комисията трябва да си свърши работата, така да се каже. Не смятам, че може цялата дейност по обучението да се предостави на организациите на предприемачите и организациите на потребителите трябва и комисията от Брюксел да гарантира, че този режим е познат и се прилага в всички държави членки. Трябва също така да гарантираме, че режимът се прилага по еднакъв начин в различните държави членки. В доклада се говори за срок от 7 години. Комисията беше предвидила срок от 5 години преди първото преразглеждане на този режим. Със сигурност ще се подигнат много практически въпроси, които все още не сме обмисли, които все още сме предвидели и ще трябва да се намерят отговори на всички тези въпроси. Ето защо не съм сигурен, че е уместно да увеличаваме срока на 7 години. Струва ми се, че 7 години е прекалено дълъг срок за при разглеждане на, на този режим. И трябва да избегнем излишното забавяне. И така като цяло подкрепям предложението. Съгласен съм и с казаното преди малко от госпожа Тайсен. Трябва много да внимаваме при оценката на ползите от това предложение и ако предвиждаме облаги от 27 милиарда, може би това е прекалено оптимистично. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Дигалт. No comment at that stage from us. Нямаме какво да кажем по въпроса. Um, please, if uh, there is a shadow, Mr. Kamal... Господин Камал или някой, който го представлява? Аз е, в случая играя ролята на господин Камал. Така че това е неговото становище. Първо искам да подчертая, че ЕКАРЕ подкрепя целта за упростяване и увеличаване на трансграничната търговия. Единния пазар е най-големият успех на Европейския съюз и трябва да бъде максимално засилван. Не виждам обаче как това предложение ще постигне тази цел, когато и потребителят, и бизнес организациите са на становището, че общото право за продажбите няма да доведе до нищо положително. В Имко много се говори за това какво, каква оценка на въздействието е Европейската комисия, защото данните са използвани непоследователно и методологията не е убедителна. Господин Камал мисли всичко това, което чета. Трябва да видя доказателства, че това е едно желано предложение, както и е ефикасно такова. След това господин Камал казва. Нещата стоят така. Европейската комисия планира да въведе общото право за продажбите, без да зачита оценката на въздействието. Предполагам, казва господин Камал, че госпожа Вивиан Рединг просто си прави реклама, а не е помислила добре дали това законодателство е убедително. Той казва, това е едно предложение, в което ще загубят всичко и фирмите, и потребителите, ще се увеличат повече и разходите, и несигурността. Господин Камал, най-вероятно в момента е в ситито. Благодаря. Има ли някой, който ще вземе думата от името на господин Хендел? Nobody, okay. Няма никой. Представители на комисията, сега имате думата. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, einige kurze Bemerkungen. Zunächst zu der Einführung, die Frau Tyson gegeben hat. Ähm, obwohl Frau Thyssen die Beschränkung ihres Ansatzes äh, aus Gründen der Zuständigkeit des äh, Econ-Ausschusses betont hat. госпожа Тайсън. Благодаря ви. какво е приложното поле на нашата комисия, но Европейската комисия се възхищава на последователния начин на работа на госпожа Тайсън. Европейската комисия винаги е признавала, че има други препятствия на единния пазар. Не става дума само за договорно право. Но обстоятелствата са значими. Те са по-важни, като например различните езици, разстоянието, различните култури, когато се опитвате да продавате стоки в трансграничен план wer wollte die Sprache oder die räumliche Distanz. Има различни пречки, които извинете, има различни други елементи, които комисията няма да хармонизира, като например езиците. Опитваме се да помогнем на потребителите и, както каза госпожа Тисен, всичко това отговаря на предложенията ADR и ADR. Нашите предложения идват а, само месец след другите, защото трябва да бъде разглеждано всичко като пакет. И потребителите, и търговците трябва да усетят облегчение при търговията с продукти в трансграничен план и да има правни гаранции. Госпожа Тайсън приветства това, че сме насочили предложението си само до МСП и ние го правим нарочно. Ограничаваме също и до търговията между малки и средни предприятия. Това се прави по различни причини. Първо, поради самите тях и същността им, 98% от дружествата са малки и средни в Европа, 92% пък са много малки дружества – über die Grenzen hinweg 10.000 Euro anfallen an reinen Kosten, die durch vertragsrechtsrelevante Hin Ако искате да търгувате с някой извън своята страна, поне 10 000 ще ви струва това, след това имате още хиляди средства за търговия онлайн – Та тези 10 000 са една седма от средния годишен оборот на една малка фирма. И това е, ако само искате да изнасяте в една друга държава членка, а не в поредица от тях, искате да увеличите броя им на 10-15, се стига до едни суми, които не дават възможност на малкото и средно предприятие да си позволи износ. И или пък да изнася в толкова държави, колкото иска. След това имаше и друг въпрос. Защо в предложението за търговия между дружества ограничаваме подхода си до МСП? Защото там има проблеми. Ако имате търговия между големи фирми, те си имат правни отдели, и съответно правят конкретни договори, които да отговарят на нуждите. Няма какво да се намесваме. Но ако говорим за малки и средни, както казах, разходите по правни съвети и така нататък всъщност връзват ръцете на фирмите. Ще ви дам още един пример. Не сме включили националните договори, направихме го, защото там няма проблеми. Тук Европейската комисия реши да използва принципа за пропорционалност, като казва, че ще се намесва само там, където наистина има проблеми. Както каза представителя на господин Кемал, това не е реклама за госпожа Рединг. Не, това е един проект, който се опитва да реши проблем. И не, не става дума за това всички да загубят, напротив, всички ще спечелят. По този начин фирмите ще намалят разходите си за сделки и ще изнасят в други държави членки, защото ще има едно единно право, по което ще работят посредством един сайт във всички държави членки, в които искат, ще могат да изнасят. А за потребителя това означава по-голям избор и по-низки цени. Направили сме изследвания, разгледали сме разходи, графики, продукти, Видели сме какво се предлага онлайн в различните държави. В Кипър, например, 98 от 100 продукта не могат да се купят онлайн. И всъщност за много държави не е изгодно да изнасят в Кипър. Но ако погледнем БВП на тези държави, ще установим други данни. Има държави, където продуктите са по-ефтини, дори 10% по-ефтини. Така че потребителите ще получат по-низки цени и по-голям избор. И всичко това ще може да се направи при защита на потребителя. Това е отвъд и над европейското законодателство и Имаме защита на потребителя на национално, дори по-високо ниво. Там, където няма регламентация. Не сме го направили, защото не е имало нужда при трансграничната търговия да се направи. Искали сме само да защитим, например, най-уязвимите, като непълнолетните. Но това, в крайна сметка, трябва да остане в ръцете на държавите членки. Разбирам предложението на госпожа Тайсън за отлагане. Що се отнася а, до а, примерните договори на европейско ниво, имаме такава инициатива, работим по нея. Същото се отнася и за обучение. И ви благодаря за вниманието. Uh, uh Tyson... Преди да дам думата на госпожа Тайсън. Е, попитам дали някой друг иска да вземе думата. If nobody, I'm giving back the floor to Mrs. Tyson. Госпожо Тайсън, имате думата. Кан е, heel kort denk ik. Е. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа. Благодаря на всички, включая Европейската комисия. За първи път имаме обмен на становища по въпроса и сега вече е, зная какви изменения ще предложат колегите. Ще видим и гледните точки на групите. Ако секретарята има някакви крайни срокове, нека да ги предложи, иначе може да закъснеем. Имаме време, разбира се, защото ИМКО организира различни семинари. имат нужда от цялостна информация преди да вземат решение, но имаме нужда от ясни крайни срокове, за да не закъснеем, защото ако закъснеем, работата на колегите ще отиде на вятъра. Може ли крайен срок през септември, например, да сложим, за да движим нещата напред? Благодаря. Аз ви благодаря. Крайен срок за изменение 17 е юли. А на 19 септември ще го разгледаме, а пък октомври ще има гласуване. Сега преминаваме нататък. обща система на данъчно облагане на плащания на лихви, авторски и лицензиозни възнаграждения между свързани дружества от различни държави членки преработка. Давам думата на госпожа Гал Пелеш, защото тя е докладчик. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Ще говоря и за измененията, и за подготвителната работа. Първо благодаря на докладчиците в Сянка за работата. 18 изменения съм получила. Всички те са конструктивни и голямата част от тях са напълно приемливи за мен. Основният ми принцип, който приложих тук, е следният. Най-важното за мен бе измененията да отговарят на съответната директива за субсидиарност и да се намали укриването на данъци и данъчните измами, както и двойно необлагане. És természetesen erősíteni szerettem volna azt, hogy az európai трябва да се освобождават от данъчно облагане субекти, само ако има ясна причина за това. И голямата част от измененията са насочени точно към това. Що се отнася Говорих с колегите. Е, önállóan marad a е, riportban. Е, van egy nyitott kérdés, amit e, és За да може да останат нещата така, както са записани. Един въпрос искам да повдигна. Като ще помоля за помощ влизането в сила на регламента. 2015 трябва да стане това и 2016 да се направи преглед. Изменението на господин Клинц иска това да стане 2014 и 2015 съответно. Ако технически това е възможно, мога да го подкрепя. Имам обаче съмнение, относно приложимостта на едно такова предложение поради е, кратките срокове. Още едно изменение има, с което не съм се занимала. Пак е, към господин Клинц може да е проблема в писмения превод на какъв език да бъдат а, отчетните документи. Има ли задължение или не? Дали да бъдат на XBRL или не? megcélozza akár százalékosan, akár tartalmában felülírni, és várom. Що се отнася до директивата дъщерно дружество, основно дружество, не искам да приемам изменения, които се опитват да, да върват в разрез с тази директива с удоволствие ще отговоря на въпроси. Uh, Сега вече съм на правилната тема. И така преди малко казах, че по аналогия с работата ни по доклада Gigold, предложих едно изменение, което има за цел от една страна да има минимално равнище на данъчно облагане на аспекти, които могат да се ползват от а, изключване от задължението за данъчно облагане. И от друга страна, да не става възможност за изключване от данъчното облагане, когато има опасност да се стигне до ситуация на двойно данъчно необлагане. наша гледна точка е важно да има подобни е, разпоредби, за да гарантираме, че при разглеждането на тази директива няма да доведе до а, пълно освобождаване от а, плащането на лицензионни или данъци, свързани с авторски права. Тук следния въпрос е свързан с това, кога дядно дружество се смята за асоциирано на друго. Искаме да сприваш правилата от директива 49 от 2004 година. Тъй като правилата, които предлага сега комисията, може да доведат, могат да доведат до неблагоприятни последствия, като например неправилно определяне на предприятия като асоциирани в различни държави членки разбирам идеята на комисията, праговете се приравнят с праговете в директивата за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества. Тук обаче не става въпрос за същият вид връзки, тъй като си има правит само прякото и непряко капиталово участие. Бихме искали също така по-ясно да се определи понятието за място на стопанска дейност, като се вземе предвид и директивата за консолидираният за общата данъчна основа за консолидиран корпоративен данък. Това е посетите за момента. Благодаря ви. За флорто мистер Волф Клинц. Благодаря. Давам думата на господин Волф Клинц. Бюген, Die Berichterstatterin hat ja schon darauf hingewiesen, dass ich in meinen Änderungsanträgen съм тайл, фюр ане... Благодаря много. Няма много допълнения, но както се вижда от моите изменения и както каза докладчикът, искам да се промени срокът. Например, срока за приложение е януари 2012 края на 2011 година. Аз мисля, че той трябва да е 31 декември 2014 година. Мисля, че всъщност най-доброто предложение е края на следващата година да е нашата цел тук. Що се отнася до въздействието на директивата и е, прегледът, е, той трябва да е през 2014, не през 2016 година. И а, отчитането трябва да става не само пред съвета, а и пред парламента. Докладчикът споменава резолюцията от април 2012 година, в която се говори за предотвратяването на избягването на данъци и укриването на данъци. И е, всъщност тук говорим обаче по-скоро за продоляване на двойното данъчно облагане. Направих едно предложение за двойната отчетност. Така нареченият език за бизнес отчетност. Разширен език за бизнес отчетност. той е нещо, което трябва да е приоритет за всички страни. Електронното ам, отчитане ще улесни работата на данъчните органи значително, особено, що се отнася до трансгранична търговия. И така, мисля, че би било отлично достъпът до данните да е по електронен път, така ще се намали и бюрократичната тежест. Благодаря, господин Клинц. Господин Гиголт има думата. Впечатлението ми е, че като цяло има голяма степен на съгласие между нас. Съгласен съм с измененията на колегите, но имам един въпрос – в изменение 16 на Лиам Хуан Гок възможно ли е да се прави препратка към директива, която все още не е прията? Ако се опитваме да намерим някакъв компромис, е добре да видим как да преформулираме този текст. Нека сега да уточня защо сме подали своите изменения. Първо, говорим за директивата за дружествата майки и дъщерните дружества. Тук трябва да се има предвид, че става дума за 7% от средната, а, средния данък с който се облагат дружествата в Европа. Като цяло реакциите бяха доста положителни. Когато комисията казва, че би искала двата текста да се е, разработват е, успоредно, това не означава, че ние трябва да си променяме позицията в случай, че съветът е, се отметне по един от тези текстове. А тук е много важно да планираме в областта на данъчното облагане и то по много интелигентен начин. Така че да се избегне избягването на данъци и укриването на данъци. А, но, както каза Волф Клинц, е, е, не това е инструментът за тази цел. Говорим за хибридни инструменти, като инструменти, които се използват в сътрудничеството между Белгия и Холандия, например. Агресивните планови органи в областта на данъчното облагане и използват този е, тип инструмент много често. наричайки нещата с различни имена от двете страни на границите. И така, тук е важно следното да се продолее двойното облагане и необлагане – комисията вече излезе с, съобщение по въпроса, с препоръки и съвсем ясно е заявила, че там, където има двойно необлагане, т.е. даден приток от приходи не подлежи на данъчно облагане нито в едната, нито в другата страна, тогава тази директива не е приложима. Още нещо. Е, що се отнася до економическата оценка на въздействието, тя трябва да, е, е, е трябвало да бъде направена доста по-рано, вземайки предвид дали се дава възможност за избягване на данъци и дали страни, които имат легитимни основания да очакват приходи от данъци, могат да, да разчитат, че тези очаквания ще бъдат изпълнени. И така, нека да предложим на съвета да се занимае с този въпрос малко по-сериозно от миналия път – защото иначе е, за в бъдеще е, е, ще трябва да планираме доста дългосрочно. Благодаря, давам думата на господин Стрейчек. Благодаря. Господин председател, нямам кой знае какво да допълня. Оценявам високо опитите на госпожа Пелч да договори компромиси. Е, само е, два коментара по отношение на, техническата формулировка е, за избягването и укриването на данъци. Съвсем накратко. Ясно, че няма как да подкрепим каквито и да било формулировки, имащи за цел да се хармонизират данъчните ставки – и да се хармонизират европейските данъчни ставки. Но това не е въпрос, който искам да обсъждам в подробности точно сега. Е, това е всичко за измененията. Благодаря за свършената работа. Благодаря, господин Клута има думата. Благодаря. На мен се пада да се изкажа последен и повечето от коментарите вече бяха направени от колегите, но все пак нека да се спра на няколко неща. Много е важно да се продаде двойното данъчно облагане на единния пазар. Това е съвсем разумна идея. И ако искаме въобще да се развие вътрешния пазар, а, когато има различни системи, винаги има вратички, възможности за укриване на данъци и за данъчни злоупотреби. Така че, както каза и колегата Стрейчик, е много важно да се направи всичко възможно да се продолеят тези злоупотреби. И аз съм направил няколко предложения за изменения. И тук а, искам да подчертая казаното от Лиам Гок за минималните ставки – получавате подкрепата ни ни тук. След това показаното от Волф Клинц за езика за бизнес отчетност. Това е тема, която многократно се е, е засягала, но все още е, не съм достатъчно добре запознат с темата. Необходими са ми повече разяснения. От една страна изглежда разумно да работим с един стандартизиран подход, но все още няма как да коментирам подробното. Благодаря, господин Кута. Сега давам думата на представителя на комисията. Благодаря много, господин председател. И ние искаме да благодарим на докладчика за свършената работа. Искаме да благодарим за предложенията за компромисни изменения. Комисията много добре разбира откъде идват предложенията, подадени от членовете на парламентарната комисия, особено що се отнася до данъчните злопотреби и измами. И Особено като вземе предвид резолюцията на парламента от април тази година, държа да заявя, че предложението на комисията има за цел да постигне точно същите цели, които и ви очертавате. Сега, що се отнася обаче до минималната данъчна ставка? Предложението на комисията по отношение на а, дружествата майки и дъщерните дружества – ако се работи с средностатистическата данъчна ставка, 6 европейски държави членки ще паднат под 16,7% като данъчна ставка България, Литва, Германия, Ирландия и Кипър. Така че би било ам, много жалко да се изключват тези страни от директивата. Що се отнася до другите въпроси, а, е, е, например за а, е, двойното необлагане, а, говори се за хибридни фирми, хибридни инструменти, Агресивното данъчно планиране има за цел да намали несъбирането на данъците до минимум, ако не и до нула. Въпросът е обаче, трябва ли да се искове правило за случаите, застягащи всички държави членки или не. Господин Гиголд попита дали може да упоменаваме регламент, който все още не е прият. Господин Клинц спомена езика за електронна отчетност XBRL. Въпросът е обаче, е, е, можем ли да определяме всички тези неща в директива. Защото тук става дума за облагането на дружествата. Така че това е въпрос, който трябва е, да се обсъди от комисарите. Благодаря много за е, всички коментари и предложения. Благодаря на докладчиците в Сянка и на докладчика за работата. Благодаря. Има ли някой друг член на комисията, който иска да се изкаже? Ако ли не, давам думата на госпожа Пелч. Много ви благодаря. Благодаря и за всички коментари, както и за реакцията от страна на комисията. Аз смятам, че трябва да бъдем внимателни при изготвянето на този доклад. Не бива да надхвърляме обхвата му и не бива да се опитваме да намираме решения на проблеми, които не са пряко свързани с този въпрос. Това е доста опасно. От друга страна смятам, че е важно да обхванем всички видове данъчно облагане, свързани с този въпрос, тази тема. И трябва да вземем предвид всички резолюции. Затова споменах и резолюцията от април 2009 година. Тя е свързана и с директивата относно предприятията майки и дъщерните предприятия. Според мен тази резолюция е пряко свързана и с това предложение. А относно изменение номер 5, това е едно ново изменение. И в него се споменават някои понятия. Мисля, че трябва внимателно да разгледаме това изменение. Относно понятията, които се използват в директивата, смятам, че те са много добре уточнени. А относно директивата, на която се поменаваме, вярно, тя все още не е приета. И затова не смятам, че е много добра идея да се позоваваме на все още неприята директива. А относно прагът от 25%, относно изискванията за капиталово участие на бъдето предприятие, т.е. капиталото участие да бъде 25% в капитала на второто предприятие, Съгласен, че този прак трябва да бъде разгледан по-внимателно. Изискванията не са същите, като в директивата за дъщерните дружества и дружествата майки. Въпросът дали е, това предложение, новият прак от 25% е положително или отрицателно развитие. Трябва да разгледаме внимателно този въпрос. Както каза господин Клинц, е, има изменения, които насърчават е, хармонизацията и възможността за сравняване и всички те са положителни изменения. Аз лично съм економист и се радвам на всяка възможност да разполагам с данни, които позволява сравняване на ситуацията в различните държави членки. Относно влизането в сила, то е за т.е. декември 2000, предвидено за декември 2013 година, а преразглеждането за декември 2015 година. Въпросът е дали това са адекватни срокове за пълно влизане на сила на директивата или не. И също така съм съгласна че най-важното е да разберем дали, те, дали тази директива трябва да има задължаващ характер или не. Като цяло благодаря на всички ви за коментарите, въпросите. Ще се опитам да изготвя списъка за гласуване съгласно вашите коментари. Благодаря и на комисията и отново ще се вземем с този доклад през септември. Благодаря ви, каза председателят. Предвидено гласуване в нашата комисия през месец юли и на пленарна зала в септември. Следващата ни среща ще бъде на 2 юли в Страсбург. Благодаря ви. Приключваме заседанието и винаги се радвам, когато свършим по-рано предвиденото.